Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Откривам заседанието. Няколко встъпителни думи. Преди пет дни получихме тъжната новина за смъртта на Жил Жаке, френски журналист, който загина в Хомс. Миналата година повече от 100 журналисти загинаха в изпълнение на служебния си дълг. Европейският парламент винаги е защитавал свободата на словото и ще продължаваме да защитаваме онези, които се борят за разкриване на истината. Най-малко 6 души бяха убити и дозини са изчезнали след злополуката с италианския кораб. От името на Европейския парламент искам да изразя нашите съболезнования на семействата на загиналите. Това е злополука, която не би трябвало да се случва и се надявам, че ще бъдат извлечени съответните полки разбрахме, че е загинал Мануел Фрага и Рибара Вчера Испания и Европа загубиха голям държавник, един от основните архитекти на демократична Испания. Създател на Партидо Популар, чието членове са сред нас в залата тази вечер. Мануел Фрага и Рибарне. През 80-те години беше депутат в Европейския парламент. Бих искал да изразя сред нашата колега Кармен Фрага Естевест, дъщеря на починалия, нашите съболезнования на семейството. И на последно място. На 18 декември Васлав Хабел почина. Той беше президент първо на Чехословакия и след това на продължение на два мандата президент на Чешката република Европа. Народите на Чешката република и Словакия загубиха символа на кадифената революция той беше храбър държавник, който през ноември 2009 година говори пред Европейския парламент и беше посрещнат съставане на крака и овации. Днес ние отдаваме почет на памета му. Аз представлявах вас, уважаеми колеги, на погребението на господин Хавел в Прага. Изключителна церемония. Голям държавник, голям европеец в за отдаване на почет на памета на когото се бяха събрали държавници от цял свят. Сега искам да ви помоля да отбележим с една минута памета на тези двама държавници. Thank you very much. Благодаря ви. Дами и господа, в съответствие с точка 12 от